Good afternoon, ladies and gentlemen. We can continue now our work. Така, госпожи и господа, можем да продължим работата си за следващата точка от дневния ред. За мен е удоволствие да приветствам господин Петър Пелегрини, заместник министър-председател на Словашката република който отговаря за инвестициите, и информационното общество от името на ротационното председателство на съвета, с когото ще разискваме приоритетите на словашкото председателство на съвета. Както знаете, при поемането на, на всеки пореден мандат е, на държавата председателстваща съвета, е, нейн представител разговаря с нас, е, за да обсъди приоритетите на предстоящото председателство в нашата област. Добре дошъл, господин Пелигрини. Напомням ви, че, колеги, Словашката република поема председателството на съвета в особено труден момент в историята на Съюза. Наред с социално-економическите затруднения, пред които все така са изправени държавите членки, Европейският съюз следва да се заеме с последиците от резултатите от наскоро произведения в Великобритания референдум и да преодолее е, растящото недоверие в Съюза под влиянието на популистска пропаганда. Нашата законодателна дейност обаче трябва да продължи, независимо от тежката обстановка. Е, мисля, мога от името на всички ви да пожелая на част на новото председателство и ви уверявам, господин Пелигрини, в нашата подкрепа. Предлагам да следваме обичайната процедура в такива случаи. Първо ще помоля министърът да произнесе встъпително слово за не повече от 15 минути, вероятно, след което колегите ще могат да се изкажат, като първо ще дам думата на координаторите. Имате думата, господин Пелегрини. Благодаря ви, госпожо председател, госпожи и господа, уважаеми депутати. Благодаря ви е, за възможността, която ми се отдава в качеството на заместник министър-председател на Словашката република да ви запозная с приоритетите на Словакия по време на председателството, както и с намеренията и в областта на кохезионната политика. Както е, госпожо председател, вие току-що казахте, нашия председателски мандат съвпада с е, един безпредседентен момент в историята на Съюза – предвид резултатите от референдума в Великобритания за членството на страната в Европейския съюз. Е, тези резултати представят нови предизвикателства. За пръв път в историята ни се налага да се занимаваме с такава ситуация на държава членка, напускаща Съюза. И ние, в качеството си на председатели на съвета, в тези тежки времена, следва да видим възможности там, където други съзират предизвикателства. Съюзът трябва да бъде по-силен и доколкото е възможно по-единен. Следва да предложим една разбираема, осъществима програма за работа. Аз си давам сметка за решаващата роля на националните законодателни събрания, както и на Европейския парламент в нашата демократична система. Тук избраните представители на 28 страни се нагърбват с бюджетни и законодателни отговорности, поради което аз с особен интерес очаквам бъдещото ни сътрудничество през едните месеци. Вече имах честа да се запозная с неколци на членове на вашата комисия и ви уверявам, че ще положа всички усилия да съдействам за ефективното сътрудничество между съвета, комисията и Европейския парламент. Позволете ми сега да очертая четирите приоритета на словашкото председателство както следва. Економически силна Европа, модерен единен пазар, устойчива политика на убежище и миграция и една глобално ангажирана Европа. Економически силна Европа. Първият приоритет. Независимо от някои признаци за оживление в европейската економика, след кризата от 2008 година, пълното преодоляване на последиците от кризата налага допълнителни действия. И ние ще се насочим към инициативи за създаването на една среда благоприятстваща капиталовложенията и по-нататъчното развитие на Съюз. Словешкото председателство е убедено, че ефективното прилагане на инвестиционните инструменти, на структурните реформи и на отговорния подход към държавните финанси са в сърцевината на една економически силна Европа. Бюджетът за 2017 година ще бъде друг важен въпрос, който ще бъде на общия ни дневен ред способността да приключим преговорите по бюджета нерядко се оказва най-голямото предизвикателство за председателството на Съюза е, през второто полугодие. Единият пазар е сред най-големите постижения на Съюза. Премахването на оставащите препятствия в единия пазар е върховен приоритет за нашето председателство. Ние се стремим към един единен пазар, който да бъде двигател на конкурентоспособността и новаторството. Ние ще опорстваме и за напред по пътя към проекти като цифровия единен пазар и енергийния съюз. На трето място миграцията е особено предизвикателно явление, предвид миграционните потоци, които са по външните граници на Съюза. Амбицията на словашкото председателство е да придвижи Съюза по-близо към една устойчива политика в областта на миграцията и убежището. И, занимавайки се с предизвикателствата вътре в Съюза, не можем да пренебрегнем световната си отговорност на, на световната арена. Словашкото председателство ще работи за засилване на световната роля на Съюза. В областта на сътрудничеството за развитие Словашкото председателство ще насочи усилията си към по-нататъчен напредък в осъществяването на стратегията 2030. И понеже вие сте комисията за регионално развитие, позволете ми да насоча вниманието ви към тази област. Кохезионната политика допринася не само за намаляването на социално-економическите и териториални несъответствия между отделните части на Съюза, а и допринася за един устойчив приобщаващ интелигентен растеж. Ние смятаме, че кохезионната политика като главна инвестиционна политика на Съюза следва да се запази и за напред. По време на нашия мандат съветът ще продължи да работи по изпълнението на кохезионната политика. Възнамеряваме да подходим към нови елементи от реформата на кохезионната политика и да създадем основа за разговори относно бъдещите и перспективи. Назрял е моментът да съберем необходимите сведения, така че по-нататъчният дебат да се основава на факти. Приоритет на словашкото председателство е да се проведе дискусия по законодателните предложения на комисията е, в съвета и съвместно с Европейския парламент. Наскоро Европейската комисия внесе предложение за изменение и допълнение на общите регламенти е, е, що се отнася до прегледа на механизма за допълнителна финансова подкрепа за Кипър и Гърция. Съветът вече работи е, по този документ. Държавите членки оказват категорична подкрепа и аз мятам, че съветът скоро ще постигне обща позиция. Очакваме по-нататъчната си работа с вашата комисия по това законодателно предложение, така че то да бъде прието още по време на нашия мандат. По-нататък общият подход на съвета е, по по-нататъчната реформа на, на т.е. по програмата за по-нататъчна структурна реформа, бе одобрен от съвета през април тази година. Очакваме да започнем диалога с парламента през едните месеци. Друг наш приоритет е упростяването на кохезионната политика. Европейската комисия е създала група на високо равнище по този въпрос. Тя е изработила редица препоръки за сегашния програмен период. След лятната отпуска очакваме комисията да внесе по-нататъчни законодателни предложения за упростяване. Съветът ще работи ефективно за реализирането на тези предложения, колкото се може по-скоро, така че управляващите органи и бенефициерите на европейско финансиране да усетят положителен ефект съвсем близко бъдеще. Тези промени обаче не бива да бъдат за сметка на стабилното изпълнение, нито за сметка на сроковете. Същевременно трябва да започнем един перспективен дебат за упростяване на обширната система от контролни мерки и да насочим вниманието повече към резултатите. По-малко административна тежест, повече доверие между заинтересованите страни. Ще предложим редица възможности за дебат по, по тези приоритети. През септември ще започнем с кохезионна конференция в Братислава на 15-16 септември с участието на комисар Крецо и надявам се с вашето участие, госпожо председател Михайлова. В рамките на три секции ще разгледаме различните аспекти на кохезионната политика. Първата секция ще е, размени мнения по изпълнението на стратегията до 2020 година. По време на втората секция ще бъде разгледана връзката между кохезионната политика и европейското економическо управление, а третата ще се занимае с опростяването на нормативната уредба по сегашните предложения и по-нататъчни перспективи в този процес. Опростяването бе важна тема на дневен ред на среща на най-високо равнище на регионите и, и общините в Братислава, на която присъстваха и някои евродепутати. Ще работим все така с Комитета на регионите, ще организираме практическа конференция по упростяването на финансовите инструменти. Ще продължим работата и по градоустройствената стратегия. Е, след работата, извършена в Амстердам, ще насочим вниманието си към практическото изпълнение на стратегията. Словакия, заедно с град Виена, е координатор на партньорството за жилищно осигуряване. Ще проведем три прояви. Имаме вече четири партньорства, е, по които ще работим. Ще подкрепяме инициативи и за нови и понеже Словакия поема председателството и на Дунавската стратегия, ние ще организираме петия годишен форум по Дунавската стратегия съвместно с Европейската комисия на 3 и 4 ноември в Братислава. Годишният форум ще обхване въпроси за управление на водните ресурси, обществото на знанието, управлението на макрорегионалните стратегии, връзките с социалните фондове на редовното заседание на съвета по общите въпроси на 16 ноември, посветено на кохезионната политика. Съветът ще насочи вниманието си към е, е законодателните актове, които са в ход, към упростяването и към по-нататъчната реформа на кохезионната политика. Възнамеряваме да се вслушваме внимателно в гласа на Европейския парламент. Ето защо още тази есен ще организираме две работни срещи с вас едната посветена на е, интелигентните градове и енергийната ефективност, а втората на териториалното и презграничното сътрудничество. Надявайки се това да бъдат добри възможности да разменим мнения с вас. С голям интерес, уверявам ви, очаквам по-нататъчната ни работа и съм убеден, че идните 6 месеца ще бъдат успешни, в полза на целия Европейски съюз. Ангажирам се лично пред вас да положа всички усилия за постигането на общите ни цели. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, благодаря ви, господин министър. Господин министър, сега дума имат координаторите по политически групи, като започнем с господин Ван Нистелрой от името на Европейската народна партия. Благодаря. Благодаря ви. Е, господин вице-премьер, много е добре, че сте тук сред нас. Е, е, да, да, да, да станем свидетели на, на вашия позитивен дух. Вие поемате штафетата от холандското председателство. Холандското председателство се ангажира да доведе до, до край Амстердамското съглашение. И чакам още да видим вие какво ще постигнете. И питам, какъв резултат очаквате е, в разговорите е, посветени на кохезионната политика? Е, кои реформи ще доведете до край? Очаквате да започнат тристранни преговори между институциите по някои от законодателните пакети? Не е ли крайно време да се стигне до окончателен резултат? Та питам ви, какви са вашите надежди и намерения? Все още не мога да се оттърся от мисълта за случилото се в Великобритания. Някои от частите на Великобритания получили най-много финансиране от структурните фондове, гласуваха за, за излизане от Съюза. Значи Европа не е достигнала до сърцата и умовете на обикновените хора други, други места от Великобритания гласуваха за оставане, без да имат някакви категорични, сериозни основания за това. Значи нещо не върви. Вие трябва да, да стигнете до гражданите, да, да разговаряте с тях. Брюксел добре е. О, обаче Брюксел е до, до някъде е, е, е, така, един изкуствен свят. Е, необходимо е да, да прекрачим е, неговите граници, е, така че Европа да върви всички, всички нас, да, да, да, да върви след нас. И, и питам отново, какво възнамерявате да постигнете в съвета по общите въпроси? И какъв конкретен резултат? Да очертаете бъдещата кохезия ли? Понеже холандците, нали, холандското председателство не се занимава с този въпрос, само една конференция бе проведена на равнището на политически директори. А, говориха за добавената стоеност на европейското финансиране. Добре. Само, че не разговаряха за политическите цели. Вие сега а, имате прекрасна възможност да поведете такъв разговор. Запознат съм с някои документи, според които е, вишеградските държави вече са предложили своите идеи. И те са много близо, мисля, по дух е, до е, намеренията, до политическите становища на Европейския парламент. Та бихте ли бил малко по-конкретен? И като казвате, че ни приканвате към от, открит дебат, добре, добре, е, че ще организирате срещи с нас, но ние бихме искали е, някакси по-широко, по, по, с по-голяма готовност да ни поканите на конференцията през септември. Ето, това са основните ми съображения. Мен ако ме питате, що се отнася до разговора за бъдещето, вероятно би било да не говорим само за разпределението на риска. Е, Европа сега е много обнадеждена с Европейския фонд за стратегически инвестиции, но оттам нататък Нали, FC всичко, всичко е много хубаво, но, но, но по FC нещата ще трябва да се върнат. Нали, след 10 години нали, това не е безвъзмезно финансиране. А за социалните проекти, е, за бежанския проблем, е, така не може. Необходимо е безвъзмезно финансиране. Така че как виждате вие на, на този баланс между нали, магистралните проекти по, по EFSI? Тук, тук един проект, там един проект, но, но този фонд не се управлява от една интегрирана политика. А ние желаем да овластим местните общности, така че те спокойно да крачат напред по, по, по общия ни път. Нали, так, так, каква е вашата позиция? Благодаря ви отново от името на НП за това, че се озовахте на нашата покана. Благодаря, госпожа Крел от името на социалисти и демократи. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Пелегрини, за вашето изложение. Трябва да посоча, че ако не се беше състоял референдума в Великобритания програмата на председателството щеше да бъде чудесна. Вие не сте виновни, че 7 дни преди началото на вашето председателство състоя този референдум с известния резултат. А обаче, все пак, според мен, ние нито в парламента, нито в комисията, нито пък в съвета можем да продължим е, да действаме така, като че ли нищо не се е случило. Независимо от преговорите, които в даден момент трябва да започнат, независимо от това, трябва да бъде цел на вашето председателство да следи как част от загубеното доверие, което се наблюдава не само в Великобритания, но и в други държави членки, да бъде възвърнато отново. Аз наистина бих си пожелала, може би паралелно с дебата за бъдещата кохезионна политика, да се проведе един дебат например, на тема как кохезионната политика се комуникира в държавите членки как се популяризира, защото понякога се случва странни неща. Ние бяхме приканени от един заместник председател на комисията планът Юнкер да се популяризира повече в регионите, за да стане по-известен. Да, но това не е точно нашата задача. И ние Разбира се, да, като депутати естествено ще го направим това, обаче не можем сами във всички региони на Европейския съюз да популяризираме структурните фондове, че чрез тях може да се постигне много във всички държави членки и това в крайна сметка трябва самите държави членки да изпълнят като задача и самите те трябва да популяризират тези фондове. Аз бих си пожелала словашкото председателство, което като допълнение, additional, да включи тази задача, е, защото ако успеете да постигнете друг вид комуникация в държавите членки, това би било една огромна стъпка напред. Аз напълно съм съгласна с е, вашата оценка, че ни е необходим модерен е, вътрешен пазар и конкуренция, но какво е, служи този пазар, ако никой не иска да участва? Аз не съм смятала, че е възможно, че е, наистина една държава членка ще напусне Европейския съюз. Обаче, тъй като това вече се случи, трябва да направим всичко възможно тя да не бъде последвана от други държави членки. И тук вече трябва да си помислим как точно да направим нещата, да речем, чрез създаване на добри работни места и най-вече чрез възстановяване на доверието. Може би това бихте могли да включите във вашите планове. E Благодаря, госпожа Томашич, от името на Икаре. Благодаря ви. Аз бих искала съвсем накратко да задам един въпрос. Приоритетите на словашкото председателство са економически сил на Европа, модерен единен пазар, устойчива миграционна и е, политика, политика в областта на убежището и глобално ангажирана Европа. И тъй, тъй като единият пазар е всъщност спойката, която най-вече ни обединява, ви моля малко по-подробно да развиете е, концепцията си за този приоритет модерен единен пазар. Господин Ван Милтенбург от АЛДЕ. Благодаря, благодаря госпожо председател, господин вице-премьер. Аз нямам никакво съмнение, че вие ще положите максимални усилия да доразвиете постигнатото от холандското председателство. Аз самият съм от е, Холандия. Вие споменахте градостройствената стратегия е, и това, че е, ще работите съвместно с предходното холандско председателство по този въпрос. Аз смятам, че това е уместно и, и ви приканвам в рамките на председателското трио, на председателската тройка, т.е. предходното, вашето председателство и следващото, да, да се заемете с тази градоустройствена стратегия. Бихте ли могли в тази връзка да кажете малко повече за работната си програма, Споменахте жилищното осигуряване и работата си съвместно с град Виена, но и от... след това, след вашия мандат, какви са намеренията, например, на Малтийското председателство, което следва? Е, жилищният въпрос е свързан, очевидно, и с другия приоритет за миграцията. Кохезионната политика всъщност е политика на солидарността. Е, това е политика в рамките на която най-вече думите се подплатяват с конкретно финансово изражение. И а, кохезионната политика предвижда финансови възможности за влагане на средства, в това число за подобряване благосъстоянието на бежанците. Е, и следователно, готови ли сте първо да изпълните обещанието договореността постигната в съвета за преместването на бежанците и след това да приложите съответните кохезионно-политически инструменти, за да интегрирате в максимална степен бежанците, в това число в Словакия, а вероятно да се превърнете и в пример за цяла Европа. Благодаря от името на зелените Госпожо председател, господин заместник премьер-министр, благодаря много, че дойдохте тук при нас днес. Благодаря и за бъдещото сътрудничество с вас през следващите 6 години. Вашата програма е много специфична за вашето председателство и е, аз погледнах само на страница 13 и видях един малък абзац. Става дума за кохезионната политика в най-общ характер, са казани няколко думи. Аз мисля, че изказалите се преди мен вече обясниха нещата. Кохезионната политика през следващата половин година трябва да получи много по-голямо значение, но от вашето лично изказване аз виждам, че вие искате да отдадете висок приоритет на тази политика. Имам два кратки въпроса. Първо, и изказалите се преди мен го зададоха. Става дума за въпрос, свързан с беженската политика. Една от вашите приоритети е тази политика. И в тази комисия в Европейския парламент ние винаги сме се борили европейските структурни фондове да се отворят за мерки за интеграция на бежанци, най-вече регионалния фонд и социалния фонд. Обаче, от друга страна е така, че държавите членки изобщо не искат да приемат това. Е, и сега искам да попитам дали по време на вашето председателство вие бихте ли приканили държавите членки към това, както каза госпожа Крал преди малко, ние сами като депутати или е, на европейско равнище не можем да поемем цялата работа по комуникацията за европейските граждани и наистина тук трябва да действат и държавите членки. Аз мисля, че трябва да се направи много повече, най-вече във връзка с е, бежанците, не само при е, разпределението им, както казаха изказалите се пред мен, но и при освояване на средствата, които са на лице. Е, да, е, значи в този случай ще има средства и държавите членки трябва да могат да ги ползват за тези мерки, но те не го правят. Е, така че, дали ще е, направите нещо в тази насока? Вторият ми въпрос, е, градката, градоустройственият план за действие е важна тема на вашето председателство. Това е важна тема и в нашата комисия. Ние имаме доклад по собствена инициатива по тази тема. Европейския парламент се застъпва за по-силното развитие на урбанизацията. Аз самата съм от Виена и съм включена точно в тази жилищна политика. Има четири приоритета в момента за градоустройствения план за действие, освен жилищата, качеството на въздуха, бедността и темата миграция като знаем, че същия проблем съществува и в държавите членки, които следват Innovative Actions, и е, обаче не използват тази програма за е, миграцията. Така че е, дали това ще бъде приоритет по време на вашето председателство? Благодаря. Още трима души фигурират. Списка ми четирима станаха. Ще дам възможност сега на господин министра да отговори, след което ще направим втори кръг ваши изказвания, колеги. Да. Е, ако не възразявате, е, за да отговоря на въпросите си, е, ще продължа на родния си словашки език. Надявам се да се получи преводът. Благодаря. Уважаеми госпожи и господа депутати, благодаря ви за изказванията, за зададените въпроси. Е, на някои от тях е, мога да отговоря общо, т.е. Да ги, да ги обобщя на други ще се спра по-отделно. Определено няма съмнение в отговор на въпроса, зададен от господин Ван Рой, а и от госпожа Крел, че времената са трудни и много трудно се популяризират нашите постижения. И не само във връзка с британския референдум. Е, от доста време насам констатираме, че европейските граждани някак не осъзнават до край ползата от членството на страната им в Европейския съюз. И значи трябва да положим далеч повече усилия в тази област, с оглед, разбира се, сега и на резултатите от британския референдум, които би следвало да ни мотивират да преосмислим подхода си и да заздравим нашето единство. В никакъв случай не би трябвало да се допусне вълна на подобни политически събития в други държави членки. Това е причината по която, когато говорим за кохезионната политика, следва открито да заявяваме, че самото понятие кохезионна политика не е особено добре разбирано. Поне така е в Словакия за, за обикновените хора не е много ясно каква е тази политика. Значи трябва да разговаряме с съгражданите си на техния, на езика, който те разбират. и да популяризираме резултатите, постигнати чрез кохезионната политика в отделните държави членки. Било то околна среда, било то инфраструктура, жилища, и винаги да подчертаваме, че това е плод на солидарността, проявявана от по-напредналите економически държави членки към не така напредналите. И, и, и да се казва непрекъснато и да се повтаря, че ако държавата членка не би членувала в Европейския съюз, то не би могла да постигне същия успех. прогресът не би следвал да се взема за даденост. Помним все още времената, когато между държавите членки имаше граници. Сега е, социалната си роля поема едно поколение, което не знае друго, освен свободното движение. Шенгенското пространство е даденост за това поколение. И ние трябва непрекъсно да напомняме на своите съграждани, че всичко това е постижение на Съюза. Наистина трябва да повишим реномето, престижа на кохезионната политика. Вие, мисля, казахте, е, госпожо председател, че кохезионната политика дава отлични резултати, но се ползва с твърде лошо име. Тази кохезионна политика. Ето това трябва да се промени. И зависи от политиците във всяка от държавите членки, а и от вас, членове на Европейския парламент, да се подобри името на кохезионната политика. Аз смятам, че е, винаги, когато сме разговаряли с вас, е, членове на, на Комисията за регионално развитие на Европейския парламент, е, подходът е бил конструктивен. Е, разговаряли сме за тази политика не само в количественото изражение, бюджетното изражение, а и като перспектива за бъдещето на целия съюз. Е, първо, е, бих искал да поздравя господин Ван Нистелрой задал въпроса за приемането на Амстенравския пакт или съглашение. Според него работата там е приключена. Да, черно на бяло е така но те първа трябва да, да работим. И, и по същия начин градоустройствената стратегия. Нещата е, започват едва в практиката. И процесът трябва да продължи. Търсим конкретни резултати по линия на кохезионната политика. Не, не можем да се задоволяваме само с теоретични разговори, с някакви конференции. И когато констатираме, че отделни програми не са достатъчно ефективни, ни следва да, да попитаме какво точно причинява е, този недостатък и да работим за преодоляването му. Когато говорим за упростяване, това за нас не е просто е, проект за години напред, макар и това също да е вярно, трябва да предприемем мерки, които да се усетят още сега. И разбира се, трябва да приемем, че неизпълнението на една или друга програма може да се дължи и на това, че се намираме между два периода, между два срока – Е, време, което се характеризира с особена административна тежест при това. Но аз мисля, че в края на тази година и началото на следващата ще видим сериозно нарастване на изпълнението. Благодарение на конкретни мерки за упростяване на режима. А в никакъв случай тук не можем да говорим за някакъв обемист документ, който ще избуде очите и да се каже, вместо да изпише вежди. Необходими са конкретни мерки, които да не водят до коренна преработка на, на целия процес, но да дават непосредствен резултат. Ако ми позволите да премина сега към, към друг въпрос, следва да възвърнем и доверието в тази област. понякога оставам с впечатлението, че не си сътрудничим като партньори. Не, държавите членки, комисията и получателите на финансовата подкрепа. Ако вземем отделни, отделни градове, региони или области, не бива да гледаме на, на тях, на, на бенефициерите на тези средства, непременно а, с подозрението, че те биха отклонили средствата и, и, или биха ги прахосали. Не, е, трябва да им имам доверие. Е, е, трябва да, да, да се осланеме на отговорното отношение на тези органи, така както отговорно те се отнасят, прочим, към събирането на местни данъци и такси. Това, тази презумпция за, за виновност, това недоверие, с което се отнасяме към бенефициерите, поражда най-различни проблеми. През годините уредбата е обраствала с поредни норми, поредни контролни механизми, е, които се направили неимоверно сложна, наистина. Е, и ние би трябвало някакси изкорен да променим структурата на кохезионната политика. Е, аз бих разговарял вече за усъвършенстване на политиката е, през периода след 2020 година, трябва да видим е, как по-прозрачно, -по по-разумно да провеждаме е, тази политика и да я съобразяваме с новопоявяващите се финансови инструменти. Разбира се, тези финансови инструменти не могат да е, заменят безвъзмезното финансиране. Напълно съм съгласен с вас, господин Ван Нистелрой. Но държавните инвестиции могат да бъдат финансирани от а, новите бюджетни задели и, и, и, и значи на всичко трябва да се гледа в комплекс, като, като съчетание от няколко мерки за подкрепа. Госпожа Томашеч спомена цифровия единен пазар. Утре ще имам честа пред друга парламентарна комисия да изложа цялостната програма на словашкото председателство в тази област. Тук накратко ние гледаме на цифровия единен пазар като на един от своите главни приоритети. Е, след свободното движение на стоки, лица и услуги, ние е, гледаме е, на безпрепятствения поток на информация на данни като на още една от свободите е, в Съюза. Все още не сме намерили единна уредба за регулиране на това пространство. Имаме 28 отделни регулирани пазара и, и препятствия помежду им. ако Европейският съюз наистина иска да запази своята конкурентоспособност е, пред други е, е, значими фактори, ние ще трябва да мислим за тези мерки за подобряване на конкурентоспособността на, на благосъстоянието на целия Европейски съюз. Днес представлявам тук Словашката република. В никакъв случай задачата ми не е да защитавам позициите на моята страна по отношение на кризата с миграциите. Представям ви позициите на съвета по отношение на миграционната политика. Но с удоволствие мога да обсъждам с вас и позициите на Словашката република в частен порядък след края на това заседание. Може би оставате с определено впечатление, но от моята страна прави много за да подпомогне решаването на беженската криза съвместно с Австрия и други страни. Готов съм да обсъждам това, както казах, след заседанието. Господин Бана спомена възможността за използване на европейските фондове за решаване на проблемите на миграцията. Готови сме да обсъждаме и този въпрос и с каква гъвкавост разполагаме в тази област, за да може страните членки, ако пожелаят, да използват отделни оперативни програми за целите, за които сметнат необходимо. В никакъв случай не искам да предричам а, тези решения. Просто трябва да има гъвкавост, за да може страните да намерят по-ефективни начини за управляване на фондовете на тяхно разположение. Също така мисля, че е необходимо Европейският съюз да разполага с достатъчно средства, за да може своевременно да реагира на неочаквани събития. Неща, които не са предвидени за финансиране. И затова високо ценя позицията на госпожа комисарката в това отношение, която каза, че а, средства могат да сбиват взети не откъде да е, а само от кохезионните фондове. Не съм съгласен с това. Би трябвало да се погледне в целият европейски бюджет и да се види какви са възможностите да се намерят средства за финансиране на решенията за мигрантската криза, които смятаме да прилагаме. Няма да бъде справедливо да се вземат пари само от фондовете за кохезионната политика, независимо от това пред какви извънредни обстоятелства сме изправени. Наред с това трябва да използваме изцяло съществуващите възможности – когато става дума за интегриране на мигрантите, трябва да използваме всички инструменти на пазара на труда, за да дадем възможност да се квалифицират и да се включат в пазара на труда. Затова могат да се използват средствата от социалния фонд, нещо, което Словакия вече прави. Но, несъмнено, това са проблеми, които можем да продължим да обсъждаме за да може да създадем условия за отговорни решения. Благодаря ви, господин Пелегрини. Сега продължаваме с вторият кръг от въпроси. И искам да дам думата на господин Миколашик. А, съвсем правилно казахте. Имаше един Милошевич също, но не е, моето име е това. Благодаря ви за вашите усилия. Благодаря за това, че имам възможност да участвам в тази дискусия. Уважаеми господин министр, благодаря на заседанието на нашата комисия. Добре дошъл в Европейският парламент. Слушаме с удоволствие вашия красив език, словашкия. бих искал да кажа нещо положително, нещо конструктивно. И то е следното. Господин Нистерой и Костанца Крен говориха много хубаво за изграждането на доверие, на взаимно доверие. И вие също споменахте нещо в този дух наистина в Европа днес расте поколение, което дори не знае, че е имало граници между страните. А Словакия, както е добре известно, на последните два избора за Европейски парламент, там имаше най-низката избирателна активност в цяла Европа. От всички 28 страни при вас избирателната активност беше най-ниска. Невероятно е, но тази избирателна активност по време на европейските избори беше под 20%. Искам да попитам защо е така, че младите хора са нашето бъдеще. Това са хората, на които ние разчитаме. Те трябва да познават и разбират Европейският съюз. Може би Те получават недостатъчна повърхностна информация е, и затова и критикуват е, действията на Брюксел. Бих искам да кажа това, което господин питал министър-председателят каза в Страсбург миналата седмица. Нека направя една, едно сравнение. Дейвид Камерън по време на 6 си години като министър-председател критикуваше Брюксел, непрекъснато говореше а, колко лошо нещо е Европейският съюз и Брюксел. След това, към края, като че ли си промени мнението и само три месеца преди насроченият референдум започна да защитава членството на Великобритания в Европейския съюз. Но никой не му вярва, че разбира се, цели 6 години той беше говорил нещо съвсем друго. А вие, вие сте много способен човек и сте според мен точно на мястото си. И тъй като аз съм от Словакия, искам да кажа следното. Често казваме, строим пътища, строим други инфраструктурни проекти. Хвалим се с това, но често се забравя да се подчертае, че това става с средства отпуснати от Европейския съюз не се казва, че това е възможно благодарение на Европейския съюз, благодарение на Кохезионния фонд. И ако непрекъснато изтъкваме това, младите е, ще гледат на Европейския съюз по по-друг начин. И министър-председателят миналата седмица каза, че 86% от инвестициите в Словакия, включително инфраструктурните проекти, идват от европейските фондове. Посещавал съм много бедни райони. Кисица в северна Словакия и село Ошеница и там съм виждал надписи, на които се казва това тук е построено с европейски пари. А, Става дума за едно много бедно село. Тоест, някъде се изтъква помощта на европейските фондове. А другата обаче е тези пари, като че не помагат на хората да се измъкнат от бедността. И затова апелирам към вас, нека изпратим послание към нашите граждани и към нашите гласоподаватели. Да се познава по-добре какво прави Европейският съюз а, и какво той иска да постигне. Не разбирам. Защо? съществуват отрицателно отношение, може би отрицателно е отношението на комисар Крецо, но не разбирам защо бе изоставена Карпатската стратегия. Имаме стратегия за Дунавският регион, за Балтийският регион, за Адриатика. А, а забравихме Карпатската стратегия, която а, може също да бъде полезна за нашата страна. Както и останалите стратегии. Е, защото там са някои от най-бедните райони, където БВП е по-малко 40% от средното за БВП. Това се отнася и за много райони в Унгария, в, Слов... в Румъния, в България, където средното БВП е толкова ниско. И изглежда, че като че ли в източната част на Европа не се правят достатъчно усилия за преодоляване на бедността, с изключение на Польша, може би. Аз в никакъв случай не призовавам за създаване на нови фондове, просто за по-ефективно използване на съществуващите инструменти. Аз не смелкова, имате думата. Благодаря, госпожо председател. искам да ви кажа, а, а, добре дошъл. Познаваме се от много, близо 17 години, господин Прегрини. Седели сме един до друг в националния парламент, познавам вашите умения, познавам вашето трудолюбие. Бих искала да направя една забележка, тъй като съм от район, където без, който без структурните райони не би могъл да напредва. Аз съм от източната част на Словакия. И е, кохезионната политика там трябва да присъства и присъства във всички а, е, населени места, дори най-малките села. И кандидатстването за структурни фондове обаче в момента е един много труден процес, който отнема няколко месеца. И кметът на едно село, след като е кандидатствал, много пъти не е сигурен дали ще получи парите или не. И в края на краищата, когато средствата бъдат отпуснати, той трябва да продължи със своята незначителна администрация да продължи работата нататък. Говорите за опростяване на кохезионната политика, но в никакъв случай не сме стигнали до нивото на опростяване, което е необходимо и темпото на това опростяване несъмнено е прекалено бавно. Трябва да можем да отпускаме средства по по-прост начин, по-бързо когато бъде подадена молба, ако тя бъде отхвърлена, хората трябва да знаят това час по-скоро, за да могат да знаят какво правят или да подадат, да кандидатстват за други средства или по друга, по друга линия. Или с друг проект. Мисля, че трябва да намерим начин. Да упростим и ускорим този процес. Необходимо е да обърнем по-голямо внимание на най-отдалечените райони, като предвидим за тях повече средства. Наблюдаваме надигане на евроскептицизма, включително и в Словакия, включително и в Европейския парламент. има някои, които като че ли не им се иска да отпуснат и стотинка на най-отдалечените райони. Но искам да подчертая, че ако искаме да задържим населението в тези най-отдалечени райони, трябва да им дадем повече помощ от европейските фондове, за да може живота им да стане по-лек. Това е моят апел към вас. Господин Полчек, имате думата. Благодаря. Аз също искам да заявя моя респект пред вас, господин министър. Аз прочетох програмата, не цялата, разбира се, но впечатлението ми, че темата регионална политика като че ли не е толкова засегната, поради което за нас е интересно да научим какво желаете да постигнете по време на вашето председателство. Това, което казахте, още веднъж иллюстрира съдържанието на този документ. Аз обаче искам да въпроси по два сектора и свързвам изказването си с това на преждеговорившите. Става дума за съвместно планиране. Това е един инструмент, който много често се забравя и мисля, че точно във вашата страна могат да бъдат намерени добри примери за начина по който развитието с помощта на Европейския съюз може да бъде тласнато напред. Важно е също този механизъм да се използва по-често, защото до сега той не се използва достатъчно често. Това от една страна при всички тези изказвания днес от страна на колегите, аз чух, че трябва да популяризираме повече Европа и резултатите на европейската политика. Аз е, споделям това схващане, защото много хора все още не успяват да осъзнаят предимствата на Европейския съюз. В повечето случаи провалът има много бащи, а успехът само един. Аз мисля, че за да популяризираме постиженията на Европейския съюз, трябва да покажем как се е, планират и провеждат тези различни проекти. Тоест, винаги при избора на проекти да се обръща внимание на въпроса как да, ще бъдат представени проектите и как е, реално се освояват средствата, било то германски или британски средства, просто да е видно как средствата се освояват в отделните страни и е, гражданите на тези страни трябва да бъдат информирани за резултатите от такива инвестиции. Аз мисля, че подобно изискване трябва да се постави при отделните конкретни проекти трябва да се поставят тези изисквания – и да бъдат разглеждани много подробно. По мое виждане, това са вече съвсем конкретни разсъждения на фона на британския референдум. Това е много важно. Е, вижда се, че определени региони в Великобритания, които получиха много средства от Европейския съюз, са гласували за е, излизане от Европейския съюз. Това показва, че много от тези проекти не са били известни на гражданите. Отчуждението е голямо и по тази причина мисля, че трябва да се популяризират тези проекти и то точно в техните детайли. Това трябваше да бъде последния въпрос, но господин Ван Нистеро искаше да каже още нещо. Е, става, когато става дума за участието на, на 15 септември, вие го споменахте, имаше съветът, се заседава съветът по общите въпроси. И а, тогава ще трябва да разговаря, да се разговаря за бъдещето на дебата по кохезионните а, въпроси. Ще участвате ли на този съвет? Ще има ли възможност на 15 септември да участвате в дебата? Благодаря. А, това беше повече от две думи, но беше, а, бяха зададени въпросите. Имате думата за отговори. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за въпросите. Първо на господин Миколашик. Искам да ви уверя, че се опитваме да популяризираме постигнатото от Европейският съюз да опитваме се да преодолеем недостатъците, които доведоха до печалното ни последно място по избирателна активност в Европейския съюз. Искаме да покажем, че действителността е различна и с помощта на медиите, и с помощта на министър-председателя. Говорим за важните проекти и важната роля на кохезионната политика – на Европейския съюз. Популяризираме помощта, която получаваме от кохезионната политика. Примерно при откриването на нови железопътни линии, на нови магистрали. Тоест, правим, полагаме усилия да променим мнението, което съществува в момента за Европейския съюз. Съществуват законодателни, както и незаконодателни досиета, на които трябва да обръщаме внимание по време на нашето председателство. Трябва да полагаме повече усилия, за да включим новите аспекти в нашата работа безпроблемно в това, което прави председателството. Необходимо е, е да използваме по-привлекателен език, когато разговаряме с младите. Е, съжалявам, казвам е, език, който да е по-привлекателен. Да обясняваме какви са резултатите от проектите. Такива лозунги и плакати, каквито споменахте в това малко село, няма да са достатъчни. Трябва да използваме социалните мрежи, защото това е платформата, в която най-активно участват младите. Необходимо е да популяризираме положителните факти за Европа, защото понякога Бруксел се използва като синоним на, на нещо лошо, без каквото и да било основание. Аз малко спомена, когато говорим за малки села, и там трябва да стигнем. Много пъти в тези малки села дори не кандидатстват за европейски фондове, защото това изисква огромни усилия, изисква администрация. И европейските, пък и национални одити много пъти дават противоречиви резултати. Именно за това е необходимо простяване. Необходимо е приемане на плоски ставки. Необходими са нови счетоводни методи за счетоводяване. Защото не става дума за мои пари или за ваши пари, става дума за парите на европейския дънакоплатец. И европейският дънакоплатец и той живее не другаде, в европейски градове и села именно които са получателите на тази, на тази финансова помощ. Трябва да подчертаваме ползата от а, тази помощ. За да може да постигнем целите, които сме си поставили. Господин Полчак а, говори за планирането а, на обществените на обществени начала. Поддържаме този инструмент, защото много пъти малките общини имат нужди, които не могат да бъдат идентифицирани на европейско равнище, само на място. А, искам да благодаря на госпожа Михайлова, че ми даде възможност да говоря а, пред вашата комисия. А колкото за дейностите, които споменахте, вие като депутати в Европейския парламент ще бъдете поканени а, на всички мероприятия, за които стана дума, наред с експертите, които ще участват в тях. Винаги ценим мнението на избраните представители на европейските граждани. Аз самия съм бил депутат дълго време и знам, че трябва да говорим ясно на нашите избирателни. Когато човек има ясен мандат, той има своята тежест. А европейските депутати имат подобна тежест. Имат право да говорят ясно и високо. Винаги съм зачитал Европейския парламент, винаги съм се вслушвал в вашите мнения и предложения. Разговорите с европейските депутати ни помагат да формулираме нашите приоритети въз основа на плодотворните дискусии, които сме водили и водим с вас, независимо от приоритетите, които са вече дефинирани и решени. Затова очаквам с нетърпение следващите 6 месеца и очаквам, че ще продължим да сътрудничим и през тях. Благодаря. Това беше много любезно от ваша страна. Благодаря ви. Благодаря за вашето изложение, за отговорите на нашите въпроси и ние очакваме през следващите 6 месеца да работим заедно. И очакваме да присъствате, а и ние да участваме на всички мероприятия на Словашкото председателство. Благодаря. Ladies and gentlemen, we continue with our agenda. Дами и господа, продължаваме работа по нашия дневен ред. Следващата точка е проучване, възложено от тематичен отдел Б на тема постигане на максимално взаимодействие между европейските структурни инвестиционни фондове и другите инструменти на Европейския съюз с оглед постигането целите на стратегията Европа 2020 взаимодействието между европейските е, фондове е много важно, за да се избегне е, препокриването, застъпването и да се увеличи тяхната ефективност. Ние възложихме проучването, за да видим какво е взаимодействието между европейските структурни фондове от една страна и от другите инструменти, като Хоризонт 2020 и други. Вече е, сме имали подобни изслушвания, обсъждали сме някои от въпросите в парламента. Интересно би било да чуем днес окончателните резултати от проучването, подготвено от е, експертите от Европейския център за е, научно-изследователски център за европейска политика. Господин К научен сътрудник в Европейския център за изследване на политиките е тук, за да ни представи тези резултати. Имате думата. Благодаря. Благодаря за възможността да представя а, това проучване, което проведахме пред последните а, 6 месеца. Да кажа няколко дума за нас. Европейският център за изследване на политиките е част от университета в Стратлайт в Глазго. Е, имаме служители от различни националности. Работим вече близо 40 години по въпросите на регионалната политика, регионалното развитие и кохезионната политика. Като говорим за взаимодействията или синергията, друга е, че казвам, но трябва да знаем какво разбираме под това. Но, а, няма да говоря за последователност и непротиворечивост. А, искаме да говорим по-скоро за нещо повече. Координация, споделяне на информация по отношение на ресурсите и дори взаимно допълване допълване. Едно плюс едно е равно на две, но когато има синергия, едно плюс едно е даване по-голям сбор. Сега, да покажа някои от слайдовете. За да може да структурираме събраната информация, се опитахме да създадем синергия, да разгледаме синергията в четири измерения – трябва да има хармонизиране, трябва да има интегрирано управление, а също така и а, ефективно а, стратегическо планиране, а също така и координирано прилагане. А, значи, тук може да видите а, структурата на, на моето изложение. По-добре ще го видите на брошурите, които сме ви раздали. Първо елементите за споделеното управление и след това а, инструментите, които се управляват пряко. Структурирали сме проучването на два етапа. Първо разговарахме с различни представители, дейци на евро, ниво Европейски съюз, а след това и представители на страните членки. На първия етап подбрахме 6 инструмента или 6 рамки, ако и е. От тях разбихме 6 а, казуса, ко които а, проучихме. А, казуса, за да разберем какво става в страните членки. Ето тук четирите инструмента, свързани с финансиране, а също така разгледахме и две стратегически рамки или структури, ако щете, които позволяват съвместното действие на двете страни. Искахме да излезем извън рамките на структурните фондове и кохезионната политика. А, земеделието бе една от стратегическите рамки, е, които включихме. Искахме също така да обхванеме 28-те членки. Имахме е, ограничено време и ограничени средства, но се опитахме извадката, на която изследвахме, да бъде представителна като в нея са включени страни от всички части на Европа и нови и стари членки. Първо да погледнем периода 2007-2013. Той се характеризира с дефиниране и определяне на инструментите. Внимание се отделяше главно върху това да се избегне застъпването и с формулиране на правила. Синергията не бе търсена по балансиран начин през този период, т.е. тематично и по териториален признак. Имаше малка група от ясно идентифицирани бенефициенти, което улесняваше синергията. Регулаторната рамка представляваше значителна пречка пред синергията поради различните режими, които увеличаваха сложността и несигурността Стремежа беше главно да се постигне изпълнение, а не обязателност енергия. А управлението на различните инструменти, различните фондове също бе анализирано. Появиха се и някои меки правителствени инициативи с цел постигане на синергия. Изследвахме споделените управленски инструменти и както и прякото управление. Това в рамките на Лисабонския дневен ред, на Европа 2020 и на други стратегии, но все още оставаха празноти, особено когато става дума за пряко управляваните инструменти. Съществуват примери за успешно постигане на синергия в някои области. А, Особено там, където става дума за допълнително финансиране. And often ad hoc initiatives, and there aren't many systematic approaches. Now let's move to 2000... Сега да видим какво става през периода текущия 14-20. Основа е нормативния контекст. Реформите се занимават с въпроса за синергийния ефект, но остават някои препятствия. Комисията междувременно представи регламент с общи разпоредби, обща стратегическа рамка. Има възможност за обединяване, макар и ограничена на финансови средства от различни инструменти. Въведени са упростени варианти за устойностяване на проектите по, е, по фондовете и се работи още за упростяване. Но има и, и пропуски, и те са очевидни в реформата. Е, независимо от е, упростяването, всяка политика има свое измерение, което може да е противоречиво по отношение на останалите. Е, лицата, с които разговаряхме, споменаха и други е, препятствия пред е, синергийния ефект. Още повече, че търсенето на синергиен ефект на взаимодействие между фондовете допълнително осложнява нормативната среда. А нормативният контекст е важен, тъй като всеки успех или неуспех в това отношение има значение за всички останали измерения. За, за управлението, за стратегическото планиране и най-сетне за самото изпълнение на проектите. Що се отнася до управлението, промените са ограничени, е, те се задействат от е, нормативните потребности и независимо от това има инициативи, както на общоевропейско, така на равнище, така и на равнището на държавите членки. Споменах вече групата на високо равнище за упростяването. Освен това имаме групи, които са междуведомствени в комисията, между различните генерални дирекции. Е, има съответно е, мрежи, е, специално платформата за интелигентна специализация и други, които са в подкрепа на държавите членки. Предизвикателствата в областта на управлението обаче са значими. Модела на съвместното управление вече е доста сложен и добавянето на синергиен аспект към него е доста сложна работа. Европейските инструменти са все така обособени по теми и дейности и в комисията фрагментацията по генерална дирекция е очевидна, макар и да има структури между отделните дирекции и те се занимават най-вече с подготовката на програмния период, а не с изпълнението. Е, в държавите членки е, също така се запазват така наречените силозни подходи, т.е. обособяване на политически направления, които не общуват помежду си. А, за, засилената стратегическа съгласуваност е най-сериозният напредък по отношение на предходния е, финансов период. Е, в кехезионната политика имаме тематично концентриране, предварителни условия, регионални стратегии за новаторство. Това са, нали, това са пред, предпоставки за освояването на средствата – тези е, нововъведения обединяват е, е, специалисти от различни предметни области. И, и това е добре. Още на фазата на програмиране може да се търси синергиен ефект. Тъй като експерти от различни политически области могат да участват в самия процес на разработка, могат да се създават съвместни стратегии. Например, най-новата инициатива за МСП нали, е програма, която обединява и действия и средства от различни фондове. Важно е обаче е, да се каже, че ако бъдат допуснати слабости на стратегическия етап, е, това би се отразило е, и на етапа на изпълнение. Партньорските споразумения са. В партньорските споразумения сега вече трябва да се включва глава за координацията и синергийния ефект. Ако се върнем на, на иллюстрацията, която, която показах по-рано, нали, за равнищата на сътрудничество и координация, ще видим, че всъщност там не се търси точно синергия. Освен това, следва да стратегиите, които или подходите, които се разработват за изпълняване на предварителните условия за финансиране, твърде често се свеждат до отмятане на формални условия в, в формуляри. И накрая вече на място в процеса на изпълнение – има някои инициативи, е, които са положителен опит, но не непременно широко разпространен. Едно от предизвикателствата, още в началото на програмния период, е, се оказа, че е, е твърде рано да се каже кой знае какво за синергийния ефект, предвид това, че на място още нищо не е постигнато. А, разбира се, могат да се приемат координирани критерии за подбор, е, наблюдение на изпълнението и оценка, а от другата страна на тази скала може активно да се сътрудничи с органите на фонда е, за стратегически инвестиции, може да се събира информация и да се разпространява за други финансови възможности, да се организират работни срещи е, Това са все неща по инициатива на субектите в държавите членки. Но така или иначе картината все още е сфрагментирана. Е, нали, както казах, вниманието върху синергийния ефект се съсредоточава най-вече по време на фазата на програмиране, а не и на изпълнение. Все така е, се поддържа ведомствения подход в държавите членки. Освен това, разнообразни са традициите, установената практика в държавите членки и те могат да възпрепятстват на постигането на синергиен ефект. Три, три примера тук съм привел. В Германия има една работна група за синергията с участието на федералните е, провинции и, и, и националното равнище. Изготвят се практически мерки, като например е, редовна актуализация на информацията за е, различните конкурси. Е, виждаме в Румъния доста интересен опит. Румъния е много активна по инициативата ЕИПАГРИ е, на подготвителния етап има специализирани работни групи, които вече търсят връзката между финансирането е, на развитието на селските райони от една страна и Хоризонт 2020 по ИПАГРИ от друга страна. В Чешката република имаме една инициатива за колективна разработка е, за съчетаване на фонда за регионално развитие и структурата на кохезионната политика. Няколко препоръки накрая по четирите направления. Що се отнася до регулирането, то следва да бъде хармонизирано. И по отношение на държавните помощи най-вече, е, имайки предвид, че по е, различните финансови инструменти има различни изисквания във връзка с държавните помощи. Е, след това е, трябва да се изчисти въпроса за докладването, за отчетността. В рамките на едно политическо направление отделните действащи лица понякога не са запознати с това, което правят колегите им съчетаване на финансовите средства за сега това е възможности са твърде ограничени, до известна степен само по хоризонт 2020. Е, що се отнася до управлението, е, трябва да се засили координацията между генералните дирекции. Ние, когато разговаряхме с отделни е, генерални дирекции, установихме, че твърде често има противоречия от информационен характер между тях – и трябва да се използват вариантите на неформалното управление. Тъй като е, всяко формализиране на управлението може да доведе и до формализиране на изпълнението. Тоест да се подхожда чисто формално е, стратегическите рамки е, по-последователно -по трябва да бъдат описвани синергийните ефекти в стратегическите документи, да се надхвърлят рамките на, на елементарното съгласуване или координация. Е, наблюдавахме сериозни разлики между партньорските споразумения, някои много подробно очертаваха пътя към постигането на синергиен ефект, други се задоволяваха с една най-обща е, формулировка. И разбира се, във всеки случай трябва да се е, каже на, на практика как ще бъде постигнат синергийния ефект. Това, за съжаление, не наблюдавахме във всички случаи. И, и най-сетне на етапа на, на изпълнението би трябвало да има общи работни програми и общи обяви за участие, доколкото е възможно. И постигнатото от синергиен порядък следва да се наблюдава и, и да се отчита, за да се разпространява положителния опит. Но самите ползватели, бенефициарите не, не са особено наясно с ползотворния ефект от постигането на на такава синергийна съгласуваност. И това трябва да се поправи. И трябва да се, да се търсят и формални структури, и неформални, е, спонтанни контакти между участниците. Е, ние станахме свидетели на, на такива инициативи е, е в резултат от случайна осведоменост на един или друг за успоредни е, програми. И с въпроса за стимулите. Е, синергийният ефект може да бъде направен по-привлекателен. За сега той се разглежда в повечето случаи като допълнителна административна тежест. и би, би могло да се облегчи административното бреме в резултат от а, е, а, такъв един синергиен подход или да се обособи специално финансиране за постигането на синергиен ефект. И каква да бъде ролята на Европейския парламент най-сетне? Европейският парламент може активно да наблюдава е, напредъка, особено на този ранен етап, е, когато все още нямаме практически наблюдения от периода 14-20 и а, е, нали, трябва да видим какво става на място, тъй като в практиката до сега е, е, е, синергийният ефект най-вече се наблюдава на етапа на стратегическото планиране и на управлението. И също така самия Европейския парламент в собствената си работа би могъл да търси синергиен ефект, да кажем, между постоянните си комисии. Благодаря. Много, много интересно беше вашето изложение. Благодаря ви за значителното количество работа, която сте извършили, очевидно. Колеги, имате думата. Господин Нилсен. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Ам... Две неща във връзка с това, което току-що чухме. Както изглежда, не е добра координацията между е, дирекциите, генералните дирекции на комисията. Това е известно, не, не от днес. Е, много добре, че вие поставяте точно диагнозата. И второто, което е свързано с личния ми опит, е, че могат да се търсят е, синергийни взаимодействия между различните финансови инструменти на Европейския съюз, но най-важният такъв ефект синергиен може да бъде получен е, чрез взаимодействието на равнището на държавите членки. Между централното и областното или между делните областни администрации. Да вземем, например, туризма. Планира се на национално равнище за развитието на отрасъла, независимо от наличното европейско финансиране, но Тръгне ли се по този път, може да се стигне и до задънена улица. Е, и някъде по, по пътя трябва да е осигурена възможност за заимстване на финансов ресурс от Фонда за регионално развитие. Нали, по, по процедурата, разбира се, която е предвидена. Но, но, но, но това е много важно, що се отнася до синергичното взаимодействие между е, националното и европейското равнище. Следващото изказване. Благодаря. Благодаря за отличното е, изложение на направеното изследване. Е, жалко е, че едва днес ни се отдава възможност да разговаряме с вас. Резултатите са публикувани миналата седмица. А, и а, тогава в пленарната зала обсъждахме немалко резолюции, които биха могли да бъдат полезно повлияни, ако резултатите от вашето изследване бяха на лице по-рано. Аз имам две конкретни съображения. Е, имаме инструменти е, за кръстосано финансиране, т.е. за съчетаване на финансови ресурси от различните фондове на Европейския съюз, но държавите членки и, и техните териториални поделения някак не, не са особено активни. Е, и бихте ли ни е, казали как, как, как да ги потикнем да, да търсят такова преплитане? И на второ място, на седма страница от вашето експозе е, се говори за преплитането между стратегии и програми, там, когато говорите за Европа 2020. И се питам дали резултатите са едни и същи за 20-те цели по Европа 2020. Е, могат ли да бъдат приоритизирани, да кажем, по климат, заетост и така нататък? Бихте ли могли да коментирате с енергийния ефект по тези направления? Друго, казва председателката, позволете ми, е, председателката казва да задам и аз два въпроса. Първо, бих искал да изразя удовлетвореността си от вашето изследване и от експозето, което направихте, тъй като по време на пленарните разисквания за минутата и половина, която ми бе дадена за участие, се опитах да подчертая, че когато говорим за, взаимно обогатяване, за, за синергиен ефект, е, следва да търсим такъв ефект на всички равнища, не само между програмите, не само между проектите, а и между всички действащи лица на всички равнища. Е, така че, е, благодаря ви, че чувам в вашето експозе отзвук от собствените си съображения. И, разбира се, това е процес. Това не може да стане с една стъпка, с една дискусия, или с едно само изследване. А, и бих искал да ви запитам, виждате ли вие някаква възможност тези инициативи, които вие споменахте, като например от различните държави и членки, да бъдат разпространени, тъй като в сърцевината на проблема е желанието на държавите членки да е, постигнат синергиен ефект между различните оперативни програми и инструменти, с които, което, което е в техни ръце всъщност. И смятате ли, че постигнатите, макар и малко на брой, резултати биха могли да бъдат използвани за популяризиране, за, за а, а, пропагандиране на, на а, с енергийните е, взаимоотношения между различните аспекти, особено кохезионната политика. Благодаря. Имате думата. Yes, thank you for these questions. Um, to the first uh, point on the coordination between благодаря за поставените въпроси. Координацията между различните генерални дирекции и комисията може би е малко строго това, което прозвуча. Ние в никакъв случай не сме се опитвали само да обвиняваме комисията във всичко. Ние изобщо не искаме да обвиняваме. Също така е много важно да се проследи какво се случва в държавите членки. Това трябва също да намери израз в проучването. Естествено, трябва да има координация между генералните дирекции, обаче друг въпрос е какво става в държавите членки. Там има недостиг на комуникация между различните политически е, сфери и сектори. Има недостатъчна координация, обаче ние сме говорили с много хора в комисията от различните генерални дирекции, ГРО, МУФ и както там се наричат още. И при всички съществуваше голяма готовност да работят с всички генерални дирекции, така че във всички случаи това е нещо, което ще се увеличава като тенденция. Изцяло съществува съзнание, че до сега са допускани пропуски и има воля за отстраняването им. Сега, аз не разбрах много добре е, какво се имаше предвид във втората точка. Става дума за координиране на европейски проекти за финансиране с национални политики. Аз изцяло споделям вашето виждане, обаче това е точка, която а, е, ние я прегледахме, но не мога да кажа повече от а, е, това по нея. След това е, кръстосаното финансиране и финансирането от различни фондове, комбинацията между различни фондове – Специфичните задачи на проучването се състояха в това да се установи какво става в е, Европейския социален фонд и какво става с другите политики. Ние погледнахме проучването в, е, за следващата година, може би малко рано в програмния период. Няма конкретни примери за това какво се случва, обаче миналата година през юни ние представихме едно проучване за стратегическата кохерентност между различните фондове и тази година ние направихме нещо като втора стъпка, след като преди това видяхме какво се случва в Есия. Е, направихме нови стъпки. Във всички случаи е добре да има апдейт по е, многофондовите операции. След това въпроса за Европа 2020. Аз не съм съвсем сигурен, честно казано, какво би функционирало по-добре там, но едно е ясно, когато погледнем различните аспекти, смарт, инклюзив и така нататък, можем във всички случаи да кажем, че един а, интелигентен и инклюзивен растеж е целта, към която трябва да се стремим и в повечето случаи това беше така. Погледнахме Косме, Connecting Europe и така нататък е, и винаги когато сме задавали въпроси. Въпросите бяха свързани с Европа 2020. Всъщност те ни отговарят, е, че от там идват най-много средства. Това бяха отговорите. Е, не се концентрират само върху Хоризонт 2020, но и върху други източници и беше малко трудно, защото трябва да се вземе предвид същината на тези фондове при Европейския социален фонд. Нещата са по-трудни, но Хоризонт 2020 и ЕЕФ имат също много голяма тежест тук, така че не мога да дам конкретен въпрос върху вашия отговор, но във всички случаи да, става дума за интелигентен растеж. Добрите примери от държавите членки. Ние се опитахме да намерим много такива има едно проучване в различните графики е отразено то, обаче е твърде рано. Ако наистина искаме да говорим за имплементиране, в работната група дискутирахме нещо, което беше добър пример, но спомнете си за различните нива на управление, от стратегия до изпълнение. И какво обаче се случва при конкретните проекти? Нищо особено още не се е случило. Ако има някакви примери, те ще бъдат документирани в други проучвания, например Clean Sky може да се посочи като пример или тази инициатива Teaming в рамките на Хоризонт 2020, за да могат да бъдат създадени контакти между различните заинтересовани страни. Установява се обаче, че винаги възниква въпроса дали добри примери могат да се пренасят върху друг контекст, тъй като те са много специфични за отделните страни. Например, за едно от нашите проучвания избрахме Уелс. Уелс е случай, където всъщност една и съща институция отговаря за ЕДФ и Хоризонт 2020. Аз не знам как на практика протичат нещата, може би те са в съседни сгради или в една и съща сграда, така че съществува възможност за неформални разговори и контакти. Това дали е добра практика? Да, със сигурност, но може ли да се прехвърли на друго място? Това е съвсем друг въпрос. Благодаря за презентацията, благодаря и за проведената дискусия. Приключвам заседанието сега. Утре продължаваме в 9 часа. Ще се видим утре, а сега продължаваме с среща на координаторите, заседание на координаторите. Много моля координаторите да останат в залата, за да проведем заседанието.